Президент. Председателят. Откривам заседанието. Резултатите от първото гласуване днес. Първо, анкетна комисия относно транспорта на животни и условията на транспортиране. Приема се мандат и компетентност. За това се отнася документ. Административно-нормативно сътрудничество във връзка с борбата първо, шесто са отхвърлени, 2, 3, Д и прочие са приети. По-нататък, селско стопанство първо изменение се приема. Става въпрос за фонда земеделския. Що се отнася до акта за европейските инициативи, първите изменения 7, 8, 10, 11 се приемат, 1, 2, 3, 4 падат, 6, 9, 12, 13 и 14 се приемат. Пето изменение се отхвърля. По-нататък резолюции за борба с расизма след смъртта на Джордж Флойд. 300 е отхвърлено, казва ораторът. Първият, втори, трети е, първоначални текстове се приемат. 61-во се отхвърля, 20-то се отхвърля, 35-то се отхвърля, 21-во се отхвърля, 31-во също. 62-ро се приема, така че първоначалният текст в първата си част на, втория, на петия абзац пада, втората част пада, третата част пада, 22 се приема и така нататък. 36 то се отхвърля. 9 ти абзац в двете си части се приема. 10 в първоначалния си вид се приема. 32 изменение се отхвърля. Първо се отхвърля. 66 то се приема. 23-то се отхвърля, 24-то се отхвърля, 25-то се отхвърля, 26-то се отхвърля, 30-то, 40-то, извинете, се приема, 44-то се приема, 67-то се отхвърля. Първоначалният текст на 14-тия абзац пада при това положение, 63-то пада, приема се първоначалният текст, 10-то и 11-то изменения се приемат, 16 в две части първоначален текст се приема, 37 се приема, 55 се отхвърля, 12 се приема. 19 абзац от текста в две части се приема, 33 се отхвърля, 21 абзац 4 части се приема в първоначалния си вид, 6 се отхвърля, 38 се отхвърля, 39 се отхвърля, 64 се отхвърля, 27 се отхвърля, 41 се приема, казва авторът. 65 се отхвърля, 13 се отхвърля, 46 се приема, 7 се приема, 8 се отхвърля, 28 се отхвърля, 29 се отхвърля. 54-то се приема. 47 се отхвърля, 48 се отхвърля, 49 се отхвърля, 50 се приема, второ се отхвърля, 14 се отхвърля. От преамбюла Е се приема, Ф се отхвърлят, 56-57 изменения фактически се отхвърлят, 15 то се приема, 51-52 се приемат. Това са резултатите от вота. Онези резултати, които не ви прочетох, може да намерите а, на сайта, на страница на парламента в интернет. Втория вод ще започне след 10 на минути. До 15 часа ще продължи този втори вод. От сега. От сега може вече да гласувате. 13.35 до 15 часа ще бъде отворен вота. В 17.30 ще бъдат обявени резултатите. Вдигам заседанието. Благодаря.